Good morning, everybody. Good morning and welcome to this. Добро утро. Добре дошли на нашето изслушване, свързано с пречките пред европейските граждани да се движат свободно в Европейския съюз и да работят в рамките на вътрешния пазар. Има някои петиции, внесени в тази връзка. Заседанието ни ще бъде излъчвано в интернет, въпреки че и тук няма много присъстващи, със сигурност има много граждани, които ни слушат. Свободата на движение на гражданите, които искат да работят в рамките на Европейския съюз, е ам, принцип, който е залегнал в нашите ценности. Ако някой иска да работи в друга държава членка, различна от неговата по происход, може да работи във всяка друга държава членка, без да му е нужно разрешително и без да напуска страната дори и когато договорът му е свършил. Всички имат равни права с местните граждани, имат право да се възползват от всички предимства от данъчната и социално сигурителната система. Въпреки в това, ние получаваме редовно петиции и става ясно, че има много пречки пред гражданите в тази връзка. Много добре, че днес сте тук, за да видим как го обсъдим от тези проблеми. В някои области има пречки, като например непризнаването на дипломите или на професионалните квалификации. Трудно е за отделните лица да имат достъп до социално-осигурителната система и понякога са подложени на двойно данъчно облагане. Нашият гост днес е проучил ситуацията в 9 държави и членки, запознал се с предизвикателствата, свързани с транспонирането на директива 2004 кончета 38, свързана с правата на гражданите на Съюза и на техните членове на семейството да се движат и да пребивават свободно в рамките на Европейския съюз. Това ще е първата част от нашето изслушване. Втората част ще се запознае с защитата на потребителите и техните права в Европейския съюз и накрая ще се занимаем с достъпа до социалните права и тяхната преносимост. Изслушването е, се провежда на, на, много навременно, защото тези проблеми са много важни и нашите гости ще се спрат на трудностите, пред които са изправени нашите граждани, когато искат да живеят или да работят в друга държава членка. Значи, да си европеец в наши дни означава да си е роден в една държава членка, да живееш друга, да работиш трета, да се влюбиш четвърта и накрая да се върнеш у дома. Трябва да свикваме с такива ситуации, защото това е бъдещето на нашите млади европейци, които принадлежат на едните поколения. Джимми Кели и Натали Меренс са от Consultancy Milieu, със седалище в Брюксел. Госпожо Мериус, имате думата за 20 минути. Good morning, I'm Natalie Merens. Благодаря, аз съм Натали Меренс. Аз съм от Миля. моята колега Джон, Джони Кели също е тук. Ние приготвихме това проучване за комисията по петициите и за комисията Либе. Ние ще се фокусираме върху пречките пред европейските граждани и техните семейства. Проучването е в две части. Първата част се спира на това как какво е състоянието на транспонирането на директивата 2004-38. Ще представя накратко. А колегата ми Джулиан ще се концентрира върху самите пречки, които съществуват на практика. Все още има такива пречки. Те се появяват в държавите членки и възпрепятстват членовете на семейство да се движат свободно в Европейския съюз. Всички граждани имат права на достъп и установяване. Ам, ние се запознахме какви са а, проблемите, свързани с дискриминация в основа националността, расата, полова ориентация и така нататък. Заупотребява се с правата на гражданите. Освен това има случай на изгонване от страната и отказ за влизане в страната и установяване Uh, и така, директива 2004 на кончерта 38 дава право на гражданите на Съюза и на техните семейства да се движат и да се установяват свободно на територията на всяка държава членка. Имат право на а, влизане в страната, имат право на установяване до 3 месеца или повече, а, дори за постоянно има възможност обаче за експулсия, за експулсиране въз основа на ам, причини, свързани с обществения ред, престъпления и така нататък. В девет държави членки Белгия, Германия, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Полша, Швеция и Великобритания сме провели това проучване в 8 Опитали сме се да има баланс между големи и малки държави членки, да обхванем и ситуация свързана с равенството на половете, като сме взели преди и географското им положение. 18 държави членки има още в допълнение, е, но ние Използвахме за тях целеви въпросници, за да видим в тези 18 държави членки какви са основните проблеми, свързани с упражняването на свободното движение на гражданите. Националните експерти също извършиха проучвания. Те се запознаха с петициите и оплакванията отправени към Европейския парламент и отправени към национални е, органи и така започнаха консултации след това. Ето резултатите от проучването. Ако погледнем транспонирането на директивата, взимаме предвид 10 членове, които са най-важни правото на е, влизане в страната, правото на установяване и така нататък. За тези 9 избрани страни можем да кажем, че като цяло законодателствата в тези държави членки са в унисон с директивата, но куца транспонирането. В тези 10 члена можем да установим, че са транспонирани, изключение на член 28, свързан с експулсирането от страната. Е, друг важен член е номер 14 за правото на установяване, е, да, за запазване на местоживеенето. Те могат е, да го направят, ако това не представлява ам, непропорционален товар за социално-сигурната система на държавата членка. Националното законодателство не винаги предоставя гаранция, че, гаранциите, че гражданите няма да бъдат експлуасирани веднага или а, ще бъдат лишени от социално сигурителните си права в държавата член, която пребивават, социално-сигурните права не са гарантирани автоматично и а, тези този, тези разпоредби дават възможност на държавите членки да оттеглят разрешителното си за пребиваване, ако е, лицето се превърне в е, голяма тежест за социално-осигурителната система на държавата членка. Но това не може да има автоматичен характер. Държавите членки винаги предоставят гаранции. Това трябва да бъде верифицирано в законодателството. Директ в директивата има а, разпоредби, които водят до някои проблеми, свързани с а, достатъчното налични ресурси, необоснованата тежест, дългосрочни а, отношения и възможността да се сключват бракове. Има и други проблеми, свързани с изпълнението на тази директива. Основните бариери са свързани с транспонирането на директивата. Практическото а, прилагане а, се сблъсква най-вече с проблеми, свързани с правото на установяване и на а, влизане на територията на страната. Основните проблеми пред свободното движение са свързани с бюрокрацията, липсата на информация, липса на сътрудничество между националните органи относно правата на влизане в съответната държава членка. Повечето пречки се появяват когато говорим за членове на семейство на граждани от трети държави. Понякога процедурите се бавят за издаването на визи, отказва се издаването на визи в много държави членки в Ирландия, да речем а, на, а, на летищата не се предоставя възможност за обработване на документи и издаване на визите. Този случай е отнесен към Върховния съд в Ирландия. А, визовия режим обаче си остава непроменен, въпреки че има постановено решение от съда, това е от 2011 година. И както се вижда, Ирландия е в нарушение по а, този въпрос. Има и други проблеми, свързани с забавянето при получаването на визата, като това забавно 12, месеца до няко... 12 седмици до няколко месеца. Проблем са в много държави членки. Има много документи, които се изискват от различните органи, за да може члена семейство да получи виза, включително здравна застраховка, доказателство за ам, възможност за настаняване и така нататък. Има и други пречки. Ам, например, в Малта членове на семейството на граждани от трети държави не са имали възможност да получат виза и то безплатно, въпреки че има такава възможност и отказват се и визи, просто без никакви обоснования основания няма информация, която се предоставя за визите. Това също е проблем в много държави членки относно правата на гражданите. Ем, има граждани, които се сблъскват с много права, а с много проблеми, когато искат упражняват гражданските си права в друга държава членка. Сблъскват се с много бюрокрация и ам, проблеми при издаването на разрешителните за место а, за пребиваване. В Белгия през 2015 година е имало проблем. Натрупали се случаи и хората са чакали 6 месеца, за да получат а, своята регистрация, за, за да пребивават в страната. На следващо място в Ирландия, за да се издаде разрешително за пребиваване, а органите изискват допълнителни документи, е, освен тези, които се изискват съгласно директивата. Изискват е, номер, е, обществено осигурителен номер и така нататък. Лип, липсва информация. В Финландия, в Словения няколко пъти органите са смятали погрешно, че само когато има трудови правоотношения или когато лицето се обучава и има право да остане в страната повече от 3 месеца. Трябва да се информират хората за тяхното право за пребиваване, само заради това, че има достатъчно средства и са осигурени. Има и отказ за правото на установяване по неоснователни причини. В Гърция има случай, в който лице плаща ам, данъците си 10 години, след това през 2010 губи работата си, през, след няколко месеца намира нова работа, но въпреки всичко не му се подновява разрешителното за пребиваване. Освен това има рестриктивно тълкуване на доказателствата за здравна осигуровка. Шведските данъчни органи и, а, приемат само стандартния формуляр S1 като доказателство за здравна осигуровка. Ако не може лицето да предостави такъв формуляр, не може да, да се регистрира и да живее в Швеция и няма да има достъп до редица услуги. Относно отказа за а, влизане в страната, за пребиваване там и експулсирането, има ограничени данни, които са събрани. Има и ограничени данни, свързани с основните причини, които предоставя държавите членки. Основните причини поради които държавите членки отказват влизане в страната, е липса на достатъчно ресурси или когато се пътува без граждан Европейския съюз. Освен това, говорим тук за критериите за пребиваване, които понякога не се тълкуват както трябва. Лицето се смята за прекомерен товар за социално-сигурителната система, стига се и до експулсиране на членове на семейство на граждани от трета страна, страна, когато говорим за нарушаване на обществения ред, за престъпления и така нататък. Основните проблеми, които са очертани и са свързани също с тези три аспекта. Когато липсват достатъчно ресурси, някои държави членки не взимат предвид всички обстоятелства, за да установят дали лицето наистина е, представлява това за социално-осигурителната система. Много държави членки ам, прилагат ам, ограничения, свързани с свободното движение на гражданите. Някои държави членки експулсират членове на семейството заради това, че са извършени престъпления, без да вземат предвид обстоятелствата на случая. Освен това, в много държави членки се отказват е, право на влизане в страната и те не са обосновани от правна гледна точка. Това а, е, дава изключителна дискреция на органите и а, е, това прави доста несигурно положението на гражданите. Относно гаранциите, свързани за отказ на влизане, пребиваване и така нататък. Относно основните пречки за достъпа до социално-сигурните системи, трябва да се каже, че въпреки правото на достъп до социалната осигурителната система не е свързан с, някакъв, с някаква разпоредба от директивата, този достъп е свързан с свободното движение, защото да трябва да има достъп до тези социално, социално-сигурителната система в другите държави и членки. Но отново гражданите изпитват затруднения по отношение на пенсиите, е, здравеопазването и така нататък. Има редица пречки, свързани с социално осигурителната система в друга държава членка. Първо, липсва координация, комуникация между националните органи. Има проблеми с признаването на здравната европейска карта. Европейски граждани и техните семейства имат проблеми, когато трябва да, да докажат, че са а, внасяли а, средства към социално-осигурителната система. В някои държави членки дори се губят и съответните надбавки. Относно дискриминацията. Има случаи с дискриминация на гражданите на Европейски съюз и техните семейства. Повечето от примерите за дискриминация са свързани с изпълнението на директивата като дискриминацията е свързана с достъпа до трудовия а, пазар. Има примери а, за дискриминация въз основа на, на националността, а, достъп до трудовия пазар, до определени професии, до постове в държавния сектор, както и а, им прекомерно големи изисквания за документацията. България и Румъния са обект на дискриминация, свързан на с заетостта, въпреки че преходните мерки, които влязаха а, в сила изтекоха на 1 януари 2014 година. Има дискриминация въз основа националността, що снася от достъпа до образованието, като се плашат по-високи такси от чуж... чужденците. По-високи са таксите, както и допълнителни разходи се изискват от граждани, които са временно пребиваващи. Има и много жалби за банки, които дискриминират неместните лица и прилагат по-стрикни условия към тях, отколкото към местните. И на последно място, друг проблем, свързан с дискриминацията въз основа на националността, е свързано с, с, с използването на обществения транспорт и таксите, които се плащат за него. Освен това има е, дискриминация по отношение на сексуалната ориентация. Еднополови двойки понякога биват дискриминирани в повечето държави членки. Има някои държави членки, които не признават е, гражданските партньорства в своите законодателство и дискриминират еднополовите двойки и регистрираните партньорства, например в Словакия и Полша. Това са пречки. Това означава, че тези хора нямат право на граждански статус. Те, партньорите на тези лица нямат право, до, до, право на достъп до странната система. Освен това, има дискриминация по отношение на етническия происход. Ромите, например, преживяват такава дискриминация. Например, те са дискриминирани по отношение на достъп до трудовия пазар, образование, финансови услуги, подслон и социална защита. А ромите не могат да се регистрират в друга държава членка и да живеят в каравани. Те са заплашени от депортация и е, екстрадирани екстрадиране. По отношение на свободата на движение има мерки против оговорените бракове. Повечето държави членки имат мерки против злоупотребата със свободното движение, но няма достатъчно данни за оценка за, на тези мерки, дали те наистина са ефективни или просто пред, възпрепятстват свободното движение. Има доказателства, въпреки всичко от държавите членки, че тези мерки възпрепятстват свободното движение на хора. Например, когато се иска доказателства от една двойка, че, техния, че бракът е ефективен. Има такива случаи от Обединеното кралство. Накрая, по отношение на нашите препоръки, мога да кажа следното. Най-напред, Европейската комисия трябва да иска от държавите членки по систематични и сравняема информация. Например, броя на отказванията за влизане в страната и броя на екстрадиранията. Трябва да има пълно транспониране и прилагане на директивата. Освен това, Европейската комисия трябва да излезе с насоки за по-доброто прилагане на директивата, трябва да има допълнителни уточнения за спазване на директивата, например по отношение на партньорствата. Важно е също така да има и препратка, препратки и към системата Solved. Важно е Solved да функционира добре. И накрая Европейската комисия Европейския парламент трябва да провеждат информационни кампании, така че хората да са осведомени по-добре за своите права, свързани с свободното движение на хората. Председателката, благодаря ви, благодаря за вашите препоръки, за това как да продължим по-нататък. Сега колегите имат възможност с въпроси и коментари. Кой иска думата първи, моля? Ако никой не иска, аз ще взема думата първа. I have several questions actually, but one of them would be the elephant in every room in Всъщност имаме слон в стъкларски магазин. Всички знаем за какво говорим, за ситуацията в Обединеното кралство. Това е най- големият ни проблем в Съюза в момента. Вие говорихте за екстрадиране, свързано с въпросите за сигурността и е, обществения ред. Ние е, следим развитието в Обединеното кралство на ситуацията в, е, след референдума. Много сме загрижени и така, моят въпрос е каква е ситуацията за европейските граждани в Обединеното кралство в момента? А може би вече колегите са вдъхновени от моя въпрос и искат думата? Не, никой. Добре, е, тогава моля отговорете. За съжаление, това изследване бе проведено преди референдума. Ние не можахме да нямаме информация за това какво се случва след референдума. В момента Обединеното кралство е в, все още в Европейския съюз, така че а, за момента Европе... Обединеното кралство трябва да прилага директивата. Преговорите не са започнали, преговорите за излизане на Обединеното кралство. И ситуацията продължава да е такава, каквато беше преди. Всъщност това би било тема на следващо изследване – ситуацията на Обединеното кралство след Брексита. Всъщност, на 17 март Тереза Мей е обещала да задейства член 50. В такъв случай много европейски граждани ще имат възможност да получат ще получат разрешение за постоянно пребиваване в Обединеното кралство поне за 5 години след излизането. Председателката е, здравеопазването, правни, правовия ред, обществения ред, медицинското обслужване, достъпа до трудовия пазар, това е съвсем прерогативи на тълкуване на държавите членки и това е основният проблем – какво е вашето мнение? Дали има възможност да се стесни, да, да се стесни перспективата върху дефиницията, така че мерките да станат по-ясни и да са по-единни, мерките прилагани от държавите членки? Отговор. Директивата защитава гражданите, там има мерки за защита на гражданите, които трябва да се предприемат от държавите членки. Но истината е, че всяка държава членка може да предприеме свое собствено тълкуване по отношение на обществената сигурност и обществения ред. Общественото здраве. Предполага също решения от държавите членки и Световната здравна организация за епидемиологичното състояние в момента на страната. Ние се занимахме с това какви са аргументите от страна на държавите членки за ограничителни мерки, но за момента нашата информация е много ограничена. Има държави членки, които представят такава информация. Но тази информация е много непоследователна, тъй като в нея са обхванати, обхванати е, всякакви лица, включително от трети страни. Е, и тук е мястото на Европейската комисия и парламента да изискат по-голямо уточнение. Председателката, нека само уточна, това е изследването, това е голяма инвестиция от комисията Либе и комисията Пети. Политически отдел С е публикувал това изследване. Наши колеги са работили много усърдно по това изследване. Много препоръчително четиво. Комисията е тук. Искам да дам думата и на комисията, моля. Благодаря. Добро утро на всички. Наистина, ние сме много благодарни за тази възможност да вземем отношение към това изследване. Ние анализираме резултатите от държавите членки. Националните експерти виждат, че има проблеми. За момента мога да кажа, че тези пречки, проблемите, които са идентифицирани, са познати на комисията. Ние работим с държавите членки за премахване на тези пречки, например условията за влизане в страната за европейски граждани. Това всъщност не е проблем, но събирането на семейства, това е проблем. Има допълнителни мерки, допълнителни изисквания, допълнителни такси, които се изискват. Това са проблеми наистина. Изследването е много важно за нас с неговите препоръки и заключения. Както вие казахте, свободното движение е едно от най-важните постижения на Европ... за европейските граждани. Е, то е елемент на европейското гражданство. В този контекст искам да направя препратка към Европарометър от март тази година. Четири от пет запитани лица са казали, че те знаят, че могат да се движат свободно в Европейския съюз и че това е от полза за тях, за економията и за страната им. Но има какво да се направи. Има нужда от информационни кампании, но е хубаво, че е, гражданите са осведомени и всъщност са повече осведомени, отколкото през последните години. Евробарометър казва, че все повече хора знаят за своите права. Съгласнихме с основното заключение, че има нужда от повече работа от страна на държавите членки и от страна на комисията. Председателят Юнкер каза в своята реч за състоянието на Съюза, че се изискват общи усилия за прилагане на нашите права. Е, Директива 2014 2004 година казва, че има нужда от еднакво третиране на работниците и служителите в целия Европейски съюз. В тази област знаем, че има проблеми, знаем, че има пречки и се надявам на базата на това изследване да ги преодолеем. Препоръките са много полезни за нас. Благодаря за това. По отношение на данните, ние разчитаме на данните, които получаваме от държавите членки, а без добри данни е много трудно да направим добри анализи. Сега по отношение на злоупотребите, трябва да кажа, че нямаме достатъчно данни. Разбираме, че и данните за административната тежест не са прецизни, а от такива ден, данни имаме нужда, за да изработваме прецизни политики. Така че наистина държавите членки очакваме от тях да подават по-прецизни данни. Сега по отношение на, пълната, на пълното транспониране на директивата, е, ние сме като комисия пазител на договорите и сме много заинтересовани от пълното прилагане на директивата. Сега злоупотребите, броят на злоупотребите не говорят за това дали ние сме активни или неактивни. Ние се опитваме да даваме техническа помощ в рамките, например, на системата EU Pilot. Значи нашата активност е на техническо, административно ниво. Опитваме се още в ранна, в ранна фаза на проблемите да ги решаваме, така че да не се задейства процедура по установяване на съответствие с за законодателството. Вие може да сте сигурни, че наистина ние сме много ангажирани с правилното прилагане на законодателството на Съюза. Сега, по дефинициите. Това, което казахте ви за, за публичния ред, за обществения ред, за тази концепция, мога да направя препратка към насоките на комисията от 2009 година за насоките за по-доброто прилагане на директива 2004 година. Наистина тук мога да кажа, тази концепция може да бъде тълкувана от държавите членки. Това не може да, има дефи... не може да направим дефиниция, която да се прилага по еднакъв начин в всичките държави членки. Но това, на, на което ние настояваме, е разпоредбите да се прилагат <clears throat> по стриктен начин в целия Европейски съюз. Ние също така работим върху насоки по пете действия, свързани с свободното движение на хора. Една от мерките е мярка против оговорените бракове – аз мога да изпратя съответните насоки на вашия секретариат, за да ги разпространи сред вашите колеги. Ние не смятаме, че има проблеми с насоките за Солвит, но ще погледнем и тази препоръка от ваша страна. Сега за информационните кампании имахме изслушване тази година съвместно изслушване с между Пети и Либе. Това беше една стъпка в тази посока. Друга стъпка беше докладът на комисията, който ще излезе тази година за правата на гражданите. Опитваме се да даваме колкото се може повече информация чрез и за портала Европа и страницата Европа на комисията. Освен това, много важен е инструмента за електронно обучение. Той е насочен към регионалните и местните органи на властта. То заостря вниманието на съответните служители върху правата на гражданите. Благодаря ви. Председателката, благодаря ви за вашето изказване. Естествено, това е важна работа, която комисията трябва да свърши заедно с парламента, естествено. И така ние ще продължим да, да се занимаваме с петициите, които получаваме и ще работим с комисията за разрешаване на, на проблемите и намиране на решения. Ние искаме хората да знаят за своите права и да ги прилагат. Добре, това беше първата тема с първия панел. Благодаря ви. А сега, за мен е привилегия да дам думата на моя колега Хайнц Бекер, който ще председателства следващата част от нашата работа. Благодаря, казва Хайнц Бекер. Това е наистина много важно изслушване. Искам да благодаря на нашите гости за тяхното изследване. Ще направим в последствие общи коментари върху изследването. А сега нека преминем към следващата тема на изслушването. Госпожа Талока, Сталока, Станока. Извинявайте, малко късно взимам думата, обаче искам да кажа на авторите на изследването следното. Знаете, правото на свободно движение – е право не само на гражданите на Европейския съюз, но и на постоянно пребиваващите в него. Имаме съответната директива, която постановява това. Именно става дума за правата на гражданите от трети страни, постоянно пребиваващи в Европейския съюз. Аз съм от Латвия и тази дефиниция се отнася до голяма степен за много голяма част от нашите граждани. Има хора, които имат паспорти от Латвия и Естония, но не са граждани на тези страни. Тоест, те са, те са лица без, гражд... без гражданство. За тези хора има големи пречки при свободното движение и правото да работят в друга страна. Тоест, става дума за постоянно пребиваващи лица. Би било хубаво при подобни изследвания в бъдеще да се осветлят правата и на тези граждани. Аз мога да ви дам примери. Защото става дума често за смесени бракове. Децата от такива бракове са, получават гражданство на съответната държава, но някои от родителите са е, хора без гражданство. И тази ситуация създава големи проблеми за упражняване на правата на тези хора, когато те пътуват в страна. Мисля, че това е един интересен аспект за вас като млади изследователи да погледнете и, този, и тази страна на нещата. Благодаря ви. Благодаря. Това е важна тема Искам да попитам а, дали сте констатирали подобни неща по време на изследването. Да, ние сме разгледали състоянието с а, правата на граждани на а, трети страни, на членовете на техните семейства и беше констатирано, че има проблеми с свободното движение. особено при двойки, които нямат гражданство в съответната страна, докато детето, родено в тази страна, се ползва от гражданство. Понякога а, има съображения за сигурност, например, ако един от родителите е бил осъждан, но интересите на детето при подобни решения не винаги се отчитат – Понякога а, има случаи, когато родителите са се разделили, живеят в различни държави членки, докато детето продължава да живее а, в държавата, където е родено. Има проблеми с а, индивидуални случаи, не се отчитат всички обстоятелства и когато, например, се прави справка с свидетелствата за съдимост, се вземат понякога автоматични решения за експулсиране. Да, мисля, че това е въпрос, който би трябвало да имаме предвид за бъдещи анализи. Преминаваме към втората тема на днешното изслушване. Свободата на гражданите на Европейския съюз да работят и защитата на правата на потребителите в целия Европейския съюз. Най-напред ще разгледаме социалните права и разширяване на отговорността на работниците в рамките на Европейския съюз. Имаме тук експерт, доктор Марик Беньо. Той е следовател в Економическия университет в Краков, експерт по трудово право заместник-председател и съосновател на инициативата за трудова мобилност. Доктор Беньо, имате думата за максимум 10 минути. Благодаря ви много, господин председателю, уважаеми депутати, уважаеми сътрудници и експерти, дами и господа. Радвам се, че съм тук, за да мога да ви запозная с един въпрос, свързан с отговорността на работниците, което затруднява мобилността им, а именно злоупотребите или използването на заповеди записи на заповед, които се издават от работниците над техните работодатели при подписването на трудовия договор или дори преди това това е потенциален дълг или загуба и това може да нанесе щета на работодателя. Записа на заповед е абстрактно, непричинно-следствено задължение за това, че се признава, че се дължат пари на съответното лице, на което се издават. Има също и а, такива заповеди на заповед, които не посочват точна сума, са бланкетни и могат да се попълват по желание на работодателя, което е особено опасно. Това е юридически инструмент, който защитава кредиторите и се прилага в гражданското право. Записа на заповед е, е важен в е, случаите, за които говоря. Това е също обект на търговия, така че заподателят може да го прехвърли на трета страна чрез така нареченото ендорсмент. Дава се цялото право на кредитора и се лишава и цяло от право длъжника. Така че двете страни в економически смисъл не са равноправни. Процедурата е доста бърза. Имаме две петиции, които бяха подадени на една а, фризьорка а, и а, на декоратор на витрини, които са подписали такъв, такава заповед за заповед. Те са издали тези документи, което им създава проблеми в бъдеще. За да не се прекрати договора, първият работодател е попълнил записа на заповед с сума Девет пъти по-висока от заплатата й, за да я накаже при разваляне на договора. В случая с Кшештов работодателят е решил да върне записа на заповед след приключването на договора, не го е оспорвал, не го е използвал, но това е създало доста стрес за вносители на петицията. Използването на записи на заповед между договарящите се страни не е въпрос на европейското законодателство. Полския трудов кодекс не разглежда нито възможността, нито пък забранява издаването на записи на заповед. До 2011 имаше подобни практики, позволени от съда в Полша, на 26 януари 2011 беше взето решение от Върховния съд и е, беше създаден нов е, е, режим, правен режим, но става дума само за решение на Върховния съд. Не е прецедент, както при англосаксонската система, т.е. може да се променя в бъдеще при други съдебни дела. Един фармацевт е приел отговорността и издала заповед на заповед в размер на приблизително 14 000 евро. След това този заповед, тази запис на заповед е предадена на трета страна, въпреки че новия собственик на тази запис, този запис на заповед е, не е работодател, Върховният съд е решил, е, че трябва да се обяви за недействителна тази заповед и че не е законно да се използва е, този метод, за да се а, осигури отговорността на работещите. Съдът а, разглеждаше това прехвърлянето като заобикаляне на предвиденото в а, Кодекса на труда. И записа на заповед, който се а, използва като по-съкратен вариант а, от а, процедурата, предвижена в довия кодекс, е в ущърп на работещия. Договорните задължения могат да бъдат единствено равноправно разпределени между работодателя без да се налага и работещия, без да се налага ущърп на лицето, което работи. В случая беше обявена за записа на заповед за невалидна. Става дума за дело от 2011 година, юриспруденцията очевидно не действа добре в тези случаи. Те се появяват непрекъснато, в последствие поне така е в Польша. Възможно е подобно ни незаконни записи на заповед да бъдат издадени от работещо лице, без да е запознато с последиците. Не разбира а, каква е връзката между записа на заповед а, и трудовия договор. А, искам да се спра сега и на още един инструмент на правото, който може да защити издателите на такива заповеди на заповед, записи на заповед за да се избегнат правните последици, ако са се появили а, случаи на а, принуда или пък а, поради грешка или някакво недоразумение от другата страна. Реалният проблем е свързано с граждански договори, те са често явление в Полша и се използват при наемането на лица също толкова често, колкото и трудовите договори. И трудовият кодекс не се отнася към този тип правоотношения, ако работещият не докаже по някакъв начин, че това е действително валиден договор. Гражданските договори са много по-гъвкави. Те са приети в правото, но в тези случаи се допускат всички видове обезпечения, включително записите на заповедта. Записът на заповед може да се използва обаче като средство за трафик на хора и съвременни форми на робство. Това създава проблем. Хората могат да бъдат възпрепятствани от това да сменят работата си в рамките на една държава, както и да потърсят работа в друга страна. Не им дава възможност да избират а, а, своята место работа може да доведе също и до недеклариран труд, до несигурни условия на труд, без каквато и да е социална закрила. И това е пречка за мобилността в Европейския съюз. И това е темата, която разискваме тук във вашата комисия днес. Трудвата мобилност, както беше казано, както и мобилността на услугите, което също е свързано с мобилността на командировани работници, са едни от най-големите постижения на вътрешния пазар. Хората обаче са по-крехки от стоките, по-крехки от капитала, когато се предвижват. Добре известен метод да бъдат държани в подчинение тези хора е да има някакъв дългов инструмент, който да ги задържа и в този смисъл записите на заповед са често прилагани. Въпреки, че първи, вторият случай, който ви а, приведох а, на вносител на петиция, в неговия случай не е използван записа на заповед, той има право на обещетение за това, че е преживял стрес. Гражданските договори са сфера, в, които са необходим, в която е необходимо да се предприемат спешни мерки на регулаторно равнище. Записите на заповед трябва да се забранят, ако стават дума за емитент, който е физическо лице. Подобно а, драстично ограничаване на трудовите договори би означавало и по-труден достъп до получаването на заеми, тъй като ще е забранено използването на тези записи за обещетения, но време ще се избегнат съвремени форми на робство. има противопоставяне на подобно искане. Ако Европейския парламент и националните парламенти не забранят а, а, използването на тези записи на заповед, а, а, това ще е в ущърп на гражданите, ще означава бедност, а, липса на образование и е свързано с недостатъчната информация, която се предоставя на хората. Трябва да отчитаме правата на командированите работници. Подобна мобилност е ефективна превентивна мярка срещу трафика на хора. Необходимо е да има сътрудничество между правоохранителните органи и инспекциите по труда. Това е предвидено в директивата по прилагането към директивата за командированите работници. Тук е, най-важното е да има ефикасно транспониране. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Ние ще се върнем към някои от аспектите, когато изслушаме Европейската комисия и останалите колеги. Преминаваме към втората тема, втората част. Става дума за правата на потребителите и цифровият вътрешен пазар. Uh, uh, Искате да се изкажете, госпожо Петела, по тази тема, която разгледахме вече или към... Да, извинявам се в такъв случай. Госпожа Питела има думата. Добре, ние ще се върнем към този въпрос в последствие. Към а, записите на заповед ще се връщаме ли отново? Tough... Uh, да, имаме много натоварен график. Давам думата на господин Августин Рейна, старши правен съветник и ръководител на екип по въпросите на цифровите технологии в Европейската организация на съюзите на потребителите БЕЛК. Господин Рейна, разполагате с 10 минути за вашето изложение. Благодаря, господин председателю. Благодаря на комисията, че ме покани да участвам в това изслушване. За тези, които не ни познават, БЕОК е Европейска организация за защита на потребителите. 42 независими национални асоциации са под нашата шапка. Е, от 50 години работим в тази организация в Брюксел и сме проследили цялостното развитие на вътрешния пазар. Моето представяне е свързано с различните петиции и възможността на потребителите да се възползват от единия пазар. Възможност за достъп до пазара, за купуване на продукти, които са в други държави членки. Накратко относно петициите, които съм получил, те са свързани с потребители от България и Полша, които не са имали възможност за достъп до закупуване на продукти от други страни, както и е, за достъп до услуги в други страни. Има една петиция, свързана с възможността за закупуване на е, медицински продукти от онлайн аптеки. Този случай е от Германия потребителят е искал да закупи медицински продукти от онлайн аптека в Нидерландия. Виждате, че с годините потребителите са се сблъсквали с дискриминация относно достъпа до продукти в други държави членки. Това е свързано с най-вече с малките държави членки, като Малта, Люксембург и източноевропейските а, потребители е, са изложен дискриминация, но имаме и този потребител от Германия, който е искал да закупи продукти от чужбина. 70% от потребителите казват, че имат интерес да, закупуват музика, филми, спортни съоръжения от други държави членки. Ако разгледаме единия пазар от гледна точка на потребителите, трябва да кажем, че през годините, откакто е въведен вътрешния пазар, е отбелязан напредък по отношение на хармонизацията, уеднаквяване на законодателството, вътре европейската търговия, пазарът се е либерализирал, но все още има пречки при потребителите от териториална гледна точка. Дискриминацията се основава най-вече на, на, на, на, на националността и а, мястото на пребиваването ви възоснова на IP адреса или адреса на доставката. всички тези практики будят загриженост от гледна точка на защита на потребителите защото трябва всъщност да се прилага принципи на недискриминация, залегнал в директивата за услугите и в член 20 алинея 2. Тук става въпрос и за а, правото свързано с конкуренцията. Конкурентоспособността е основен принцип в а, вътрешния пазар. Говорим друг за трансгранично прилагане на директивата за услугите и най-вече този член 20 алинея 2. Но няма а, правоприлагащи органи, които да съблюдават а, изпълнението на съответните разпоредби. А цел на Съюза е вътрешния пазар да се превърне в а, зона без вътрешни граници. Това е залегнало и в договорите. Има два начина по който тази цел може да бъде материализирана. сближаване на законодателните разпоредби и да се прилага конкурентното право. Трябва да се им, имат предвид член 101-102 от договорите, където се говори за защита на потребителите и това, че те трябва да се възползват от облагите, предоставени от вътрешния пазар. Член 114 също е много важен. Той има за цел да се създаде функциониращ вътрешен пазар, който да осигури високо ниво на защита на потребителите. В тази цел, свързана с вътрешния пазар, се поставя акцент върху добруването на потребителите. Сега, ако погледнем как си въпроса с геоблокинга, геоблокирането и къде и как Европейския съюз се стреми да реши този проблем трябва да се прави разлика между цифровото съдържание, аудиовизуалните услуги от една страна и от друга страна а, продукти и услуги, които не са а, свързани с а, цифровото съдържание. Говорим тук най-вече, защото нас е до цифровото съдържание, за лицензионни споразумения от проучване свързано с електронната търговия. Много въпроси бяха обсъдени, а не на последно място и такива свързани с съдебната практика на Европейския съд. Какво прави Европейския съюз? Имаме, има ограничения, свързани с изпълнението на конкурентното право. Европейската комисия сега из... представи, представя своето предложение за реформа на авторското право, като целта е някои от тези проблеми да бъдат решени, но това няма да е достатъчно, защото дори и е, изпълнението да е такова, както го предлага комисията, геоблокирането е, си остава проблем относно услугите. Тук говорим за едностранни решения на дружества, да не търгуват с други дружества. Има и диференцирано отделните пазари. Има и предложение свързано тук с геоблокинга, геоблокирането. Имаме и допълнително предложение свързано с доставките и а, колетните пратки от а, гледна точка на потребителите. Как искаме тези проблеми да бъдат разрешени? Какво да се каже на тези потребители, които се обръщат към законодателите и искат решение на проблема? Добре, очертани са проблемите, сега трябва да им се търси решение. Има предложение, което е свързано с геоблокирането, да се ограничи обхвата, но ние смятаме, че може да се направи много повече в рамките на това предложение. Може да се направи много от Европейския парламент и държавите членки, за да се засегне да се засегнат тези различни проблеми, пред които се сблъскват потребителите, когато искат да пазаруват от друга държава членка. Трябва да има системен подход, свързан с а, прилагането на европейското законодателство. Държавите членки а, из, прилагат собствените си законодателства. А, Европейската комисия има изключителни правомощия свързани с конкурентното право, но има и друг принцип, свързан с липсата на дискриминация. Този принцип не се прилага. Това е област, на която трябва да се даде, даде приоритет, ако искаме да, да дадем а, възможност потребителите, дружествата да се възползват изцяло от а, вътрешния пазар. Имаме как да а, признаем това движение на а, стоки, капитал, лица, как да се а, спазва тази свобода. Има ам, свобода и на услуги, на предоставяне на услугите, но как да ам, имат достъп до тези услуги, продукти потребителите? Имаме нужда от а, един европейски подход, свързан с вътрешния пазар. Това е една от причините, поради която трябва да покажем на гражданите, че има един пазар, който функционира така че да, те да могат да се благодетелстват от него. И не трябва да забравяме, че един от принципите, залегнали вътрешния пазар, е свързан с добруването на потребителите. Ам... И за да могат да се предоставят тези услуги, трябва да се осигури и свободен достъп до тях, както и до всички останали продукти. Благодаря ви за вашите препоръки, за анализа, който направихте и описахте проблемите. Сега преминаваме към третата тема от този, тази втора част на нашето изслушване и ще продължим след. Ще продължим и с другите петиции, свързани с професионалните квалификации. От Милио Лимитит тук сред нас е доктор Катерина Марина Кириери. Моля, имате думата. Благодаря, господин председателю. За мен е удоволствие да съм тук сред вас, да е, обменим мнения по, такъв, по такава важна тема. Благодаря и на секретарята на Комисията по петиции за това, че е, ми помогна да участвам в изслушването. Няма да се спра на всяка петиция по-отделно, защото има много от тях. Комисията така или иначе дава подробен отговор на всяка една от тях. Ще се спра на директивата, модернизираната директива за признаването на професионалните квалификации. Интеграцията е трудна, що се отнася до признаването на определените квалификации, ам, установяването и така нататък. Липсва комуникация, доверие. Хармонизирания подход ще даде възможност за признаването на квалификациите, както на водопроводчиците, така и на медицинските сестри. Съгласно проучването, което представиха нашите колеги, 11 държави членки създават пречки пред признаването на професионалните квалификации. Три държави членки не признават нито дипломите, нито професионалните квалификации. През 2005 година влезе в сила директивата за признаването на квалификацията, като обединяваше други 15 директиви. 11 години по-късно е приета и друга директива, модернизирания вариант, Това беше необходимо не само по отношение на новите технологии, но и по причини за упростяване. Има нужда от по-добри системи за признаване на квалификациите и даване възможност на работещите да се движат свободно в Европейския съюз. Професионалната мобилност е много ниска. 0,2% на годишна база. 28% от европейците над 15 годишна възраст обмислят да работят в чужбина. Поне 15% се сблъскват с проблеми за професионалната си квалификация. Има и проблеми с компен саторните мерки. Including difficulties with compensatory measures, problems with education levels. For example, the European qualification... Например, рамката за квалификации в, свързана с болонския процес – работното население в държавите членки се а, намалява до 6 милиона, т.е. с 1 милион до 2020 година. Има нужда от по-квалифицирани, по-високо квалифицирани хора. ще има нужда и от а, хора с професионално образование. Трябва да знаем, че има проблеми с а, това хората практикуват своите професионални квалификации в страни различни от страната, в която те са получили а, своята диплома или сертификат. Има професии като адвокати, например, които не спадат под не спадат в обхвата регулиран от правилата. Сега, директивата предвижда автоматично признаване за някои професи, професии, например лекари, медицински страни, архитекти, хирурзи. Обаче има промени в дефинициите и за изискването за определено време на обучение. На второ място и взаимно признаване за много професии. Е, тук става дума за професионални квалификации. при които държавата членка може да наложи компенсаторни мерки. На трето място има разпоредби за временно одобрение. В такива ситуации съответните лица могат да работят на базата на предварителна декларация, в която се доказва професионалната квалификация. Що се отнася за професии, в, свързани с общественото здраве, може да има определени изключения. През 2016 година се въвежда и Европейската професионална карта. Това е електронен сертификат. Тази карта ще бъде въведена в целия Европейски съюз и ще улесни до голяма степен процеса на признаване. Но тази карта няма да означава автоматично признаване, ако има изискване за регистрация или изискване за друг вид контрол в приемащата държава членка. Що се отнася до здравни професии и за работа с деца, трябва да знаем, че трябва да се отговори на, на изискванията на защитата на потребителите и общественото здраве. Изискванията са свързани с високите стандарти. По-специално става дума за механизъм за ранно предупреждение. Този механизъм изисква компетентните органи на приемащата държава членка да информира компетентните органи в изпращащата държава членка за своите изисквания. На следващо място контролът за а, езиковите умения се заостря за професии, свързани с медицинското обслужване. Съответните лица трябва да знаят езика на приемащата държава членка. Но за професии, свързване с здравеопазването, мерките, контролиращите мерки върху езиковите умения са прерогатив на съответната приемаща държава членка. Тези мерки могат да бъдат е, въведени, могат да бъдат задействани преди или след регистрирането за работа. А сега моите препоръки и заключения. Професионалните <clears throat> квалификации не би трябвало да бъдат пред... не би трябвало да, да подлежат на бюрократични или административни пречки. Въпреки това, има много какво да се направи в тази област, а именно областта за взаимното признаване на квалификациите. Какво може да се направи? Най-напред провеждане на информационни кампании за, за това какви са правата на европейските граждани. Информация за правата трябва да се, да се прокарва по всички възможни канали на различните нива, а именно европейско, национално и местно. На следващо място, заостряне на вниманието до към механизмите за правна защита. Това също трябва да се случи на всички нива, както това прави комисията, когато работи с вносители на петиции. Трябва да се въвлекат всички заинтересовани лица от Europe Advice до омбудсмана. Това ще доведе до по-бързо решение на проблемите на хората, по един много добър за тях начин. На следващо място практически подход, например обучение за административните служители, предоставяне на информация в интернет. Това не е лесно да се случи изведнъж, но искам да подчертая, че правото на мобилност трябва да бъде възприето като положително предизвикателство. Благодаря ви. И извинявайте, ако бях прекалено бърз. Thanking, uh, thanking you for being fast. Um, uh, uh, uh, да, но важно, е, важно беше съдържанието на вашето изказване. То беше много полезно. Да, ясно е, че основният проблем се корени в правителствата на държавите членки, а именно липсата на воля на правителствата да приложат това, което се саморазбира на европейско равнище. Комисията прави много, но все пак предстои още много каквото да се направи. И така. Давам думата на колегите, които искат да се изкажат, след което ще дам думата на комисията да вземе отношение по тези три въпроса. Госпожа Тиера, аз имам два въпроса по двата по двете теми. Първият ми въпрос е към господин Пеню. Съгласни ли сте с позицията на комисията, свързана с петицията? А именно, дали позицията на вносителя – трябва да бъде усилена от компетентните власти на национално равнище. Дали тези компетентни власти могат изобщо да вземат отношение по петицията? Възможно ли е, с други думи, да се да се предотврати издаването на заповедите за запис като осигуровка за заетост. И вторият ми въпрос. Службите на парламента анализираха ситуацията с записите и се оказва, че проблемите продължават да съществуват в новите държави членки. Тоест, вие знаете ли, Знаете ли дали този инструмент е бил забранен в старите държави членки и как? На следващо място правата на потребителите в дигиталния пазар. Последната петиция от 2010 година, но ние е, пишем вече 2016 година, а няма напредък по промяна на регламента. И проблемите продължават. Няма предложение от страна на Комисията за промяна на правната ситуация. И гражданите все още не могат да имат достъп до културно съдържание поради геоблокинга. Комисията направи предложение по отношение на авторското право, на цифровото съдържание и на геоблокинга, ИМКО, КОЛТ, това са компетентните комисии, но в своите ком... документи комисията не предлага решение на проблема. Проблема засегнат от вносители на петицията. Кога всъщност хората ще могат трансгранично да купуват културно съдържание? Много се надявам съответната директива да бъде променена, а комисията може ли да каже кои законови актове могат и трябва да бъдат променени? Сега давам думата на госпожа Станок. Yes, thank you. Miss... Госпожа Питела постави току-що въпроса, който аз исках да дам на доктор Беньо. Доколкото разбирам, вие казвате, че съществува законодателство на равнище Европейския съюз, но проблемът е с прилагането. Правилно ли съм ви разбрала? Тоест не е необходимо предприемане на действия от страна на законодателя на равнище Европейски съюз. Само като до уточнение. И вторият ми въпрос е към експерта, който говори за признаване на професионалните а, квалификации, госпожа а, Кириери. Вие говорихте за необходимостта от а, знание на чужди езици. Знаете, че е забранена дискриминацията на базата на това какъв език се използва. Но когато а, разглеждаме петициите, които достигат а, до нашата комисия по отношение на признаването на езиковата квалификация, се позоваваме на член 51, където се казва, че хартата се прилага само по отношение на правото на Европейския съюз. Комисията по петициите проведе неотдавна изслушване по прилагането на член 51. Има а, насърчително решение по едно дело от Съда на Европейския съюз, където се казва, че може да се прилага по-широко хартата, като се отчита член 51. Какво е вашето становище по възможността да се прилага европейското право и Хартата за основните права по отношение на изискванията за езикови знания. Председателят, благодаря ви. Доколкото разбирам, вашият въпрос е отправен към Европейската комисия или към нашите гости? Да, към гостите. Тогава ще дадем възможност на нашите гости да отговорят след малко. колегата Калве. Благодаря, господин председателю. Надявам се, че ме чувате. Y, y racionalizar lo que estoy oyendo. Entonces, solo destaco dos cosas. Primero, Искам да поздравя всички вносители на петиции, всички, които обръщат внимание на различни въпроси. Комисията по петициите на Европейския парламент разглежда с внимание въпросите, които са важни, които са свързани с основните права, с конституционните права на хората като граждани, като работещи. И аз се радвам, че разглеждаме тези теми и тук. Искам да се възползвам от това, че обсъждаме тази тема и обсъждаме трудностите. Знаем, че проблемите са свързани с прилагането и в някои случаи възпрепятстващите мерки, предприемани от някои държави членки, Европа може да загине от ренационализация. Има нападения срещу основните права на хората и в частност свободата на свободно движение, свободата на пребиваване в друга държава членка. Ние бихме искали да видим повече Европа в това отношение. Благодаря ви. Има ли други желаща да се изкажат от колегите? Не. Ако няма, ще дам думата на представителя на Европейската комисия, след което ще дам възможност на ораторите да отговорят на поставените въпроси. Комисията нека да реши кой ще говори по първата, втората и третата тема, които бяха разисквани в тази част на изслушването. Will... Uh, Аз ще говоря за записите на заповед в отговор на петициите мисля, че много колеги е, споделят мнението, че тази практика, както беше описана от е, господин Беньо, е отвратителна и неприемлива в Европейския съюз. Комисията на този етап обаче не вижда възможност да предприеме законодателни действия. По-пряк път би бил да се настоява пред полските власти да реализират реформи. За да има законодателен акт на европейско ниво, може да се натъкнем на проблем с субсидиарността, тъй като това не е проблем, който съществува във всички държави членки. Затова експертът, господин Биньон, трябва да каже какво да се направи на равнище европейски ниво, какво трябва да се направи на ниво Польша. Ние не одобряваме тази практика, но в законодателно отношение ние не сме в състояние да предприемем подобна процедура. Председателят, благодаря ви за тази тъжна констатация. Аз разбирам това, което казвате. Действително е жалко, че няма начин пряко да се разреши този проблем. Как гледате на участието на Съда на Европейския съюз? Съда на Европейския съюз, искате моето мнение? Коментарите на председателя са извън микрофон. Аз не споменах съда. Не, не, аз го споменавам, казва председателят. И ви питам, дали виждате ли някакъв смисъл от а, а, тяхна намеса? Експертът не е сигурен. Мисля, че полските граждани трябва да се обръщат към полските съдилища и ако полските съдии имат а, въпроси, свързани с прилагането на европейското право, могат да поискат а, преюдициално становище от Съда на Европейския съюз. но няма съответни разпоредби на равнище Европейския съюз. Да, въпросът е сложен. Oh, Благодаря ви за отговора. София Вайсмаген от Европейската комисия, генерална дирекция ГРОУ. Отново относно правата на потребителите и тарифовия вътрешен пазар и признаването на професионалните квалификации. Съгласни сме с това, което беше казано от ораторите. Като цяло мога да кажа, че се работи по въпроса. Законодателството непрекъснато се развива в тези две сфери завършването на цифровия единен пазар. Има нови инициативи, в частност свързани с геоблокирането. Има вече правни текстове, които бяха прияти. Има и други предложения. Що се отнася до признаването на професионалните квалификации, съгласни сме с а, заключенията на а, доктор Кириери, от Милио. Законодателството също се развива в тази сфера. Директивата от 2005 а, оптимизира 15 предходни директиви. Беше преразгледана също през 2013 година и през едните години се очакват нови изменения в по-дългосрочна перспектива им предвид. Нищо не е дадено веднъж за винаги като практика. Петициите могат да ни помогнат да усъвършенстваме законодателството. Ние цяло подкрепяме казаното от уважаемите депутати. Това е процес от развитието на обществото. Това е. Thank you. And, uh... Благодаря ви. Ние ще потърсим инструменти за оказване на натиска за внасене на подобрение в бъдеще. Кой от комисията би желал да коментира допълнително темите, които разискваме. Ако нямате допълнителни бележки, искам да ви благодаря и да дам думата отново на нашите експерти. Ще следваме същия ред. Давам думата на доктор Беньо. Благодаря ви. Ще отговоря на госпожа Питера на, на полски язик. E, Państwowa inspekcja pracy. Държавната трудова инспекция в Польша не разполага с е, инструменти за намеса в е, гражданските договори, с едно изключение да проверява дали тези договори не са по същество трудови договори, ако това е така, съгласно трудовото законодателство на Полша, независимо как се нарича дадения договор, той се третира като трудов договор. Работещият какво трябва да направи той, за да бъде освободен от издаденото от е... издаденият е, от него запис на заповед. Трябва да се обърне към съда и да е, докаже, е, че стойността трябва да не надвишава три пъти заплатата. Но ако гражданският договор не бъде зачетен като трудов договор, тогава тази заповед продължава да е валидна с всички последствия, до които води. За съжаление, решаването на този проблем а, а, трябва да стане на национално ниво. Аз се опитах да дам примери към края на моята презентация в случай, когато имаме трансграничен случай или когато дадено лице не може да напусне страната си, или пък имаме работещ, който трябва да излежи присъда в затвор. Споменах също и за случаи на трафик на хора, което е престъпно деяние според законодателството на всяка държава членка. Записите на заповед са правно допустиви, но същевременно могат да създадат условия за трафик на хора. Затова връзките между работодателите и работниците не трябва да предвиждат използването на запева си на заповед. Те трябва да бъдат обявени незаконни. Трябва да има някакво решение на ниво Европейския съюз. Има някои държави, които са намерили такова решение. Има анализ на службата по научни изследвания на Европейския парламент. Изследване е направено по отношение на Франция, например. Съдът винаги трябва да прецени дали има основания да бъде изпълнена записът на заповед. В Германия този инструмент не е познат. Същото се отнася и за Италия и Нидерландия, така че те нямат подобен проблем изобщо. Испания е забранила използването а, на бланкови записи на заповед. Държавите от Централна и Източна Европа, сред тях Харватия цяло е забранила издаването на записи на заповед. Същото се отнася и за Румъния, Полша, България, Литва, Латвия. Все още запазват подобна възможност за издаване на такъв инструмент. Бих искал също накратко да отговоря на въпросът на госпожа Зданока. Ние се срещаме в комисията по петиции, именно защото няма правила на равнище Европейско, Европейски съюз. Няма забрана на записите на заповед на това ниво. Затова е малко вероятно подобен случай да стигне до съда на Европейския съюз, тъй като няма международен елемент, освен ако не бъде пресечена граница. Инструментите, които трябва да се задействат от Европейската комисия, не са от законодателно естество. Това са инструменти за предоставяне на информация, за образование на хората, тъй като когато хората са запознати какво означава една запис, един запис на заповед, никога не би подписал подобен инструмент. Може да се представите колко отчаяни могат да са тези хора, след като установят, че трябва да предоставят на другата страна всичко, с което разполагат, само за да сключат трудов договор. Това е форма на робство. Благодаря. Сега давам думата на господин Рейна за неговите коментари. Относно геоблокирането и дали това е въпрос само на правоприлагане, не само прилагането на законодателството за конкуренцията се прилага за всеки отделен случай и експост, така че има ограничения като правна рамка. Относно аудиовизуалните услуги, в съответната директива те не са обхванати. В директивата за услугите не са включени аудиовизуалните услуги, т.е. е необходим законодателен подход. Така стигам до въпроса на госпожа Питела. Какво трябва да се промени? Имаме предложение за геоблокирането. Това е инструментът, към който трябва да се насочим. Трябва да се преразгледа обхвата на този инструмент и как може да се преодолее дискриминирането на потребителите. Ние работим много активно по това предложение, имаме конкретни предложения и с удоволствие ще ги споделим с вас. Вие прераз... говорихте също и за преразглеждането а, на авторското право. Има и тук поле за работа, за промяна, тъй като не са обхванати някои от онлайн платформите защото това законодателство не предлага решение. Например, ако един полски гражданин иска да извършва а, онлайн продажби на друга платформа. Сега ще мина на испански, за да говоря на господин Калве. Съгласен съм с това, което беше казано от вас. Европейската комисия, парламента, държавите членки трябва да работят съвместно. Не трябва да забравяме, че договорите бяха прияти от държавите членки и те отговарят за прилагането на заложените в тях принципи. И преди да излезем с знамена по улиците, трябва да обърне внимание на правителствата, че носят отговорност за това, което са записали в договорите. Сега давам думата на доктор Кириери. Благодаря. По първия въпрос за езиковите умения. Имам предвид здравните професии, където това е изключително важно – за да се защити е, здравето на потребителя. Действително, картата за основните права трябва да се прилага, както и конкретния член, който беше визиран. Държавите членки трябва да намерят нужния баланс между признаването на професионалните квалификации и защитата на потребителите. Защитата на потребителя на пациента в случая в болница или в клиника. Много е важно съответния здравен работник да разбира пациента, за да може да реагира адекватно. Казаното от испанския депутат, че има някои ограничения на национално равнище и а, това не допуска практикуване от страна на граждани на други държави. От това, което виждам в петициите, с които съм запозната, установявам, че доста хора не знаят към кого да се обърнат на национално равнище. Един от носителите дори а, запита комисията, кой е компетентният национален орган. Ако в бъдеще има въпроси, свързани с а, признаване на квалификациите, тогава депутата трябва а, да от съответният избирателен район трябва да заеме водеща роля, за да може да се обърне към компетентните органи а, и да се намери вярното решение, да се получи реакция от компетентния орган, без да се пилее време. Третата бележка към госпожа Викстром – тя постави този въпрос по време на първата част на изслушването. Що се отнася до Брекзит, в проучването установяваме, че има проблемно ми с признаването на професионалните квалификации, както и на дипломите ако Обединеното кралство е, излезе от Европейския съюз, това ще засили проблема не само за Обединеното кралство, но и за останалите държави членки. Имам предвид е, еквивалентността на дипломите, дипломите е, на разрешителните за учени или работа, също е академичните знания, професионалните квалификации, ще има доста случаи, според мен, на дискриминация, в много случаи скрита дискриминация и те трябва да бъдат решавани преди всичко от националните съдилища и като втора инстанция от Съда на Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря на всички оратори. Благодаря и на тези, които вече не са тук, но са участвали в а, това проучване. Нека да кажа, че аз съм и член на комисията ЛИПА и на комисията по заедостта. Много много се радвам, че ще мога тази информация, която предоставихте тук на това изслушване, да я предоставя като мисионери на останалите две ресорни в комисии, в които съм член. Госпожа Мици е тук и тя ще е, вземе думата по време на третата част от нашето изслушване. Good morning, everyone. It's good to have you here. It's a... Добро утро на всички. Много интересна темата, която обсъждаме днес. Тема, която интересува пряко и засяга пряко европейските граждани. Това е тема, по която гражданите са споделяли, че се сблъскват с много проблеми. Надя... Много се радвам, че тук имаме сред нас експерти, които могат да дадат полезни съвети и да се надяваме, че много от въпросителните са изяснени. Относно преноса на социалните права, това е нещо много важно, защото хората искат да се възползват от тези права и ако им бъде отказано, отказано това право, възниква проблем. Те им, граждани имат право на достъп до социално-осигурителната система и ако това не е така, когато има а, движение между държавите членки, това става проблем. Имаме много оратори, затова искам да ви помоля да се вместите в рамките на до 10 минути. Аз ще ви дам и знак, когато почти изтича времето ви. Първият оратор, доктор Ема Кърмел от университета в БАД. Тя е асоцииран професор и лектор по социални науки. Тя участва в програмата за свързана с социалната система, трудовия пазар и пренасенето на социалните права. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на членовете на комисията Пети, че ми дават възможност че ми дадоха възможност съм тук сред вас днес. Като си има правит нашия опит, не е чудно, че сме поканени на това изслушване. Съвсем накратко ще ви представя нашия проект и ще ви запозная с резултатите, с ключовите резултати от първите две фази на нашия про... изследователски проект. От една страна анализа на регламентите и от друга страна изпълнението чухме нещо в тази връзка в доклада на комисията. Има ключови резултати от пилотното проучване, което сме извършили, е свързано с нашите граждани. И така, и накрая ще споделя, поделя вас с някои размисли. Ана Емела е, е тук. Също тя също участва в проекта това е проект, който а, проучва регламентите, както и практиките и опита, а, свързан с, с социалните права на мобилните европейски граждани, тези, които работят в чужбина. Вземи сме, взели сме предвид опита в различни държави членки в Европейския съюз. Ние Групирахме страни по двойки и виждате кои двойки сме избрали. Ам... 2004 и 2007 са взети предвид. Това са годините на, присъ... на присъединяване на нови държави членки към Европейския съюз. т.е. обхваща периода последните 15 години. Съвсем накратко, аз казах работници. Защото е важно да се разбере, че е, нашият е, проект обхваща работниците, а, всъщност хората, които се работят всеки ден, а не се занимаваме точно с правната дефиниция на понятието работник. И така, а, ние се интересуваме от економически активни европейски граждани, които могат да са официално или неофициално заети, или пък не заети на възраст между 16 и 64 години. И така. Нашият проект е свързан с преносимостта. В рамките на Европейския съюз говорим социална координация. Преносимостта е свързана с правото на достъп до социално-осигурителните системи и на работниците, които работят в чужбина. Историческите дефиниции са взети предвид, които са заложени в отделните разпоредби, са свързани с преносимостта на социално-сигурителните права. Европейските работници работят, внасят своите вноски към социално-сигурителната система, а, така имат право на на добавки и когато се върнат обратно към в своята родина, имат право на тези а, плащания, както и когато се намират в друга държава членка. На практика обаче нещата са малко по-сложни в Европейския съюз. И така ни установихме, че има три вида условия, които оформят тази преносимост на социално-осигурителните права на мобилните работници. Първо, условията свързани с местопребиваването, вторите свързани с условията за заедостта на трето място оперативните условия, които са свързани с това някой да има достъп до е, социално-сигурителните си права. Условията свързани с пребиваването, те са много сложни за е, мобилните работници, тъй като те се движат между различни държави и членки. Разпоредите включват обичайното място на пребиваване, но а, тези понятия се тълкуват по различен начин в различните държави и членки и има високо ниво на дискреция, която се предоставя на съответните компетентни органи. В допълнение мобилните работници трябва да се съобразят и с националните изисквания, свързани с тяхното пребиваване и правото им на социални плащане и така нататък. Трябва да доказват, че са заети, че имат ам, ам, връзка, че ам, пребивават законно и така нататък. Има и други условия, които водят до това, че понякога има набор от условия, с които трябва да се сблъскват мобилните работници. Едни условия в родината, други условия в другата държава, членка и те трябва да доказват, че са изпълнени всички изисквания, което понякога е трудно. Относно регулаторния анализ, и установихме, че има високо ниво на сложност като и компетентните органи, допринасят за това. Тази регулаторна институционална сложност е, поставя сериозни пречки пред преноса на социално-осигурителните права. Обезпокоени сме, че ситуацията е а, е, доста сложна И установяваме, че тези, които се придвижват по-често, са в по-несигурна ситуация. И вече обясних защо. Има много сложни процес, процедурни правила, които трябва да се имат предвид. Да не говорим и за дискреционните права на органите, които също осложняват нещата допълнително. Ето ще ви представя някои резултати. Накратко трябва да кажа, че резултатите, които са представени тук, са възоснова на проучване на 350 граждани във всяка от нашите страни, които сме избрали. Говорим за група общо от 400 хиляди 000 граждани, които са обект на временна или постоянна мобилност. И проучването е за обхваща по-малко 12 месеца. Повечето от частниците в това проучване а, са постоянни мигранти, но тук има разлика от е, във всяка държава членка. В е, случая Швеция, Естония, една четвърт е, от гражданите са силно мобилни. Виждате, че а, тук за нашето изследване данните са много важни от емпирична гледна точка. Много е трудно за а, мобилните граждани да имат достъп до социално-осигурителната система. Концентрили сме върху тези, които имат несигурни условия на труд в, в, в случая с Германия и България. Почти 50 от 50% участниците ни са били нелегално, нередовно заети през последните 15 години. И така, накратко, виждаме по отношение на тези данни, търсим по-скоро концентрирали сме върху хора, които са подали молба за обещатения за безработни. 70% от тези, които са останали без работа, са кандидатствали, са заявили желание за получаване на обещатение за безработица. И а, много малко от тях обаче са а, получили тези обещетения следствие на координацията между административните органи. Виждат тук за семейните надбавки, много интересни са данните и тук. Само 70% от тези с деца са кандидатствали за такива семейни надбавки и много малък процент са поискали тези помощи да бъдат прехвърлени. В случая с Обединеното кралство смятаме, че тези данни не отразяват реалността. Може би, когато проучването беше провеждано, участниците са повлияни в отговорите си от предстоящия Брексит. Относно здравната карта, здравноосигурителната карта, има лица, които са имали здравноосигурителна карта в своята държава членка. Тук говорим за социално-осигурителни права, които са най-широко достъпни за нашите граждани. Много не са се възползвали от тези си права. В нашия случай тук говорим за жени високо образовани. Регулаторния анализ и ам, проучването взаимно се допълват и подпомагат. Прилагането европейското законодателство ограничава възможността на работниците да получават помощи и да имат достъп до тези помощи, да ги прехвърлят. Трябва да има възможност да се прехвърлят социално-осигурителните им права, но и да имат достъп до тях. Социално-осигурените права се характеризират с неравнопоставеност, а, като се прави ограничаване между по-образовани, не по-необразовани, по-мобилни, по-немобилни, тези, които работят редовно, тези, които имат несигурни условия на труд тези, които а, е, са най-мобилни и имат най-сигурни условия на труд, а, е, са с най-затруден достъп до социално-осигурителните си права. Благодаря ви. Was, um, <laughs> so, right, Председателката, <clears throat> благодаря. Това беше много интересно представяне. Следващият експерт е госпожа Къбракова. Тя е от Европейската служба за граждански действия. Благодаря. За мен е голяма чест да говоря пред вас свързан, по въпроси, свързани с социалните права и тяхната преносимост. Бях помолен да направя тази презентация. Виждам, че слайдовете ми не се виждат. Надявам се обаче това да се случи скоро. Аз представлявам Европейската служба за граждански действия. Това е неправителствена организация в Брюксел, която помага на европейските граждани да упражняват своите права от 1992 година. Имаме дълга история, много годишен опит в тази област. Един от начините, по които го правим, е чрез нашата консултантска дейност. Правим, е, упражняваме тази дейност заедно с помощта на Европейската комисия. Даваме правни съвети на граждани по въпроси за преносимостта на социалните помощи и права на работниците в рамките на Европейския съюз. Ние може да отговаряме на въпроси на всичките официални европейски езици. Въпроси могат да ни бъдат зададени по телефона и по имейл. Отговаряме в рамките на седмица. През последните три години имахме над 20 000 запитвания годишно. Ние може да бъдем достигнати чрез Европейския портал, портал, който се управлява от Европейската комисия. Освен запитванията, 20 хиляди запитвания годишно, имаме Мога да кажа, че поне една трета от тези запитвания са свързани с преносимостта на социалните помощи и права. Има регламент, който урежда тази материя и ние често се позоваваме на него. Другият инструмент е директивата за местопребиваването. Вече бе направена препратка към нея. И Третия аспект от въпросите засяга директивата за професионалните квалификации. И така, професионални квалификации, местопребиваване, социална сигурност, това са главно темите, по които постъпват запитвания при нас. Когато погледнем еволюцията на запитванията през последните 5 години, мога да кажа, че броят на запитванията нараства, но частта на, соци... на въпросите, свързани с социалните помощи, е около една трета от общите запитвания. Какви са практическите проблеми на европейските граждани? Най-напред, важно е да разберем какви са правилата, които са свързани с координацията на социалните помощи. Аз вече се е, това са правила свързани с основния регламент. Е, това е регламент 83. Има обаче и други насоки, правила, препоръки от Европейската комисия, по които се ориентираме ние. Регламента за правата на гражданите също е важен тук. Него също трябва да го спомена, защото той урежда е, преносимостта на социалните права. Гражданите са притеснени, когато правилата са накарнени, особено когато е, правото е нарушено, приложимото право. Е, хората не знаят къде да плащат и откъде да изискат своите помощи. Дали трябва това да е мястото, където, вие, където пребивавате или където се намирате в момента? Това са проблеми, с които се сблъскват работодателите и социалните служби. Ето, например, следният сценарий. Човек работи в една страна, преминава, а, преминава в друга страна и работодателите и социалните служби позволяват на това лице да плаща своите социални вноски в първата страна, но в първата страна това лице не е социално осигурено. Ето, например, ако това лице загуби работата си във втора страна, то не може да получи медицинска помощ, защото там не плаща вноски, а трябва да се върне в първата страна. Там обаче също не може да получи медицинско обслужване, защото не живее, не вместо прибивава в, в страната на происход. И това са проблеми. Социалните вноски се поемат и се събират в първата страна, въпреки че не могат да се дадат съответни социални услуги на това лице. В този случай социалните служби във втората страна трябва да знаят, трябва да имат сведения за социалните вноски, които лицето плаща във първата страна. Е, това са много чести проблеми. Проблемите могат да бъдат преодолени, когато има по-добра комуникация между националните компетентни органи. Едва когато сте, е, гражданите се отнесат до европейските институции, тогава те получават отговор от националните органи. Има много случаи във Франция, е, е, случаи в които се игнорира факта, че съществуват европейски стандартизирани формуляри за социално осигуряване. Когато човек отиде в друга страна и когато човек иска да докаже, че е плащал социалните си вноски, то тогава може да използва именно този формуляр. Този формуляр доказва, че имате право да получите здравно обслужване във втората страна. Тези формуляри обаче не винаги се приемат като доказателство за правата на гражданите. В някои е, е, страни ви, на вас се иска пре, преведено копие от свидетелството за раждане, от е, е документ за гражданско състояние. Всъщност ситуацията би, би трябвало да бъде такава, че с, на базата на този единен формуляр не би трябвало да се искат допълнителни документи. Когато хора получават от френските власти пенсия, например, но пребивават в друга страна, те на френските власти искат доказателства, че тези лица все още са живи това. Това само сертифициране обаче не винаги се признава. Чести са случаите, когато граждани не могат да получат здравно обслужване. Например, в ситуациите, когато граждани отиват в друга страна, но не работят там. Те се преценява, че има достатъчно средства, за да не бъдат в бреме на социалните и здравни служби. Такива случаи има във Франция, Италия и Испания. Новата директива за местопребиваване се използва като претекст за отказване на такива социални услуги. Тоест, ако човек не работи в дадена страна, ако лицата не работят в дадена страна, те нямат право на достъп до здравно обслужване. Имаме и ситуации, в които лицата, ако ползват медицинските услуги, те по определен начин биват наказани от системата. Например, това е ситуацията в Обединеното кралство. Ако студенти, например, ползват националното здравно обслужване, то тогава Вътрешното министерство, отдела по имиграция, те отказват признаването на правото на тези хора на местопребиваване в страната. Вътрешното министерство тогава аргументира тази неясна ситуация с факта, че е много трудно да се даде информация и да се даде цялата статистика която да опише в дълбочина ситуацията. Имаме случай на хора, например, един харватски гражданин, комуто е било отказано преносимост на социални права от Ирландия – той се е бил преместил от Северна Ирландия в Обединеното кралство. Ние нямаме цялата документация по тази петиция, но това вероятно е нарушаване на правата, които гарантират изплащането на помощи е, В същото време, според европейските правила, трябва да има преносимост на тези услуги, т.е. този човек трябвало да получава изплащане на социалните помощи и в Обединеното кралство. Имаме е, отлагане е, на обработването на молбите, имаме и други проблеми не винаги може да се направи разлика между нарушаване на правата и неясното им познаване. Пример за това е молбата от дат, един дъчанин, който живее в Швеция. Дъчанин, който трябва да плаща вноски в датската пенсионна система, въпреки че живее в Швеция. Няма обаче европейски правила, свързани с данъчното облагане. Но Северният договор позволява облагането с данък на пенсионните вноски, въпреки че лицето може да не пребивава в страната. Би било хубаво да се провеждат допълнителни информационни кампании, за да могат хората да са осведомени за своите права. Защото не винаги националните органи предоставят тази информация. Би трябвало държавите членки също да направят един списък с добри практики, за да може хората да се позовяват на тях. Освен това би трябвало да се укрепи дейността на Солвет и на административната комисия в координацията при преносимостта на социалните права. Друг е проблемът на липсата на статистика. Благодаря, госпожо председател. Извинявайте, че говорих малко по-дълго. Председателката не, не, беше всичко в рамките на допустимото. Наистина ние имаме много петиции по тези въпроси. Хората много често се чувстват изправени пред стена, стена, която не могат да пробият. Много чести са тези проблеми на хората, които живеят в друга страна. Следващият колега е Габриела Алберти. Тя се занимава точно с проблемите за достъпа до социални помощи и права. Госпожа Алберти, имате думата. Благодаря ви. Благодаря на комисията по петициите за поканата да говоря по тази важна тема аз ще повторя някои от въпросите, вече повдигнати от колегите, с акцент най-вече върху маргиналната заетост и какво означава това за хората, които изпадат от системата, какво означава за тях достъпа до социални помощи в Съюза. Трябва да припомним какъв е происхода на координацията по социално осигуряване в Европейския съюз. Беше четено, че а, трябва да се дадат стимули на работниците да се движат в Европейския съюз. Взаимната зависимост между правата на свободно движение и правото на социални помощи е нещо изключително важно за съществуването на вътрешния пазар, и е заложено при създаването на общия пазар. Координацията обаче не, не означава хармонизиране. Както беше казано, хармонизирането а, трябва да изисква еднакви социални права за всички граждани, но това не е така. Определенето на а, социалните аспекти е все още в национални правомощия в голяма степен. Трябва да има една взаимосвързаност на системите, за да се гарантира приемственост на социалните осигуровки тогава, когато има предвижване на работниците. Аз изготвих още едно проучване за Европейския парламент заедно с професор Шиак, за връзката между економическите свободи и защитата на социалните права на Европе... в Европейския съюз. Знаем, че има доста напрежение между тези два аспекта на вътрешния пазар. Ние насочихме вниманието си в проучването върху последиците за работниците и най-вече за бившите работници. Една от основните ни констатации беше, както се вижда на този диапозитив, свободното движение, свободата на предоставяне на услуги, както за физически лица, така и за юридически листа, е изключително важно за вътрешния пазар – когато говорим за социално подпомагане, за социални помощи, доста хората си, често хората се оказват измамени в зависимост от статута си. Виждате на тази графика, че има различни категории, какво се разбира под маргинални работещи или други търсещи работа, или хора, които а, нямат работа, но търсят такава, или пък а, работници, които работят в пограничните райони. Един от аргументите, е развити от колегата Шияк, че има сфера на помощи, не свързани с вноски, което създава проблеми за достъп и за равно третиране и за достъп до социални права за граждани, които се предвижват от една страна в друга. За да навлезе малко по-дълбоко в различните категории работещи или търсещи работа, ние установихме, има изключване на командированите работници, също свободно движещите се имат е, трудности да докажат обичайното си междужителство, е, както и това, че продължават да работят, което засяга достъпа им до е, закрила. Има подкопаване постепенно на позициите на работещите и виждаме как държавите членки едностранно приемат насоки, които ограничават кой може да се ползва от статут на работещ съгласно европейското право. И има доста дела в Съда на Европейския съюз в това отношение. Има парадокс. От 2009 насам, с приемането на Лисабонския договор, социалните права се превърнаха в правно обвързващи, но има ограничаване на предвижващите се работници. Има опасения, подсилвани от популистски партии, че това се отразява на а, заплатите и на стандартите. Но Всъщност това засилва риска от социален дъмпинг. И така свободното движение на работници означава, че понякога тези работници могат да приемат по-низки стандарти, но ако има признаване на социалните права, ще бъдат намалени рисковете. Ако сравним някои от констатациите нашето изследване с обезпокоителните резултати от петициите, за които говорихте, виждаме, че има проблеми най-вече с тези специални помощи, които не са свързани с социални вноски. Изискванията за доказателство за правото на постоянно пребиваване или пък а, а, за това, че разполагат с достатъчно ресурси, за да не се превърнат в тежест за социално-осигурителните системи. Когато трябва а, да докажете в последствие, че не сте били в тежест на социалната държава, това е посочено в едно проучване, което беше споменато и, е, и Испания е, беше е, определена като държава, където няма достатъчно ясно определение. Правителството също извърсва доста проверки на случаите на злоупотреби с социални помощи. Съвсем накратко за семейните надбавки и приносимостта на тези надбавки, което се появи в случая, свързан с шведските родители, чието деца са в Испания. Гледната точка на комисията, че това може да е свързано с неправилно прилагане на правото на Европейския съюз. Аз съм съгласна с тази констатация. Това, което обаче ме притеснява, е, че пакета за трудова мобилност, който се обсъжда и все още не е ясно изцяло съдържанието му, Има също и малко описани случаи, но се вижда, че подобно дифференцирано отношение към семейните надбавки е нещо, което е доста често и ще се засилва в бъдеще. Страната, в която родителите плащат вноски, но при намалена ставка, трябва да се отчита. И така, в заключение, има една ограничена рамка, която се разглежда а, от а, случаи, които са решени в съда относно достъпа а, до социални помощи за уязвими работещи или пък търсещи работа. Освен това, трябва да се разгледа и делото между Обединеното кралство и Европейската комисия, където Обединеното кралство а, въвежда по-строги изисквания за търсещите работа, а, за да докажат те, че имат а, истински перспективи за намиране на работа. Това не трябва да се следва като пример, тъй като това е доста ограничително. Освен това има доста неясни позиции по въпроса. Теста за постоянно местожителство може да е дискриминационно, но държавите членки могат да прилагат това ограничение на базата на финансови съображения, а това е проблематично. От нашето проучване става ясно, че достъпа до социална защита и до социални помощи има особен смисъл в контекста, при който искаме да се засили мобилността и където се наблюдава все по-често използване на несигурни форми на заетост. Има изискване за засилване от страна на европейските а, е, институции на спазването на правата на мобилните работещи. Въпреки тези ограничения, които се забелязват, а, е, има затваряне на важни услуги поради финансови ограничения. европейските институции трябва да видят какви са възможностите за подобряване на състоянието на ниво Европейския съюз, особено с оглед на случващото се в Обединеното кралство. Има случаи на хора, които търсят постоянно пребиваване, но техните права не са признати, защото няма приемственост на здравните им осигуровки. Смятам да спра до тук, тъй като времето ми изтече. Председателката, благодаря ви, благодаря ви, че се вместихте във времето. Бяха очертани различни проблеми от различни гледни точки. Това е проблем, който обхваща целият спектър 360 градуса. Сега искам да дам думата на господин Гари Кеспер. Той е изпълнителен директор на Европейската конвенция за правата на човека и лектор в Техническия университет в Талин. Аз съм от малка държава Естония и сега ще се възползвам от възможността да говоря естонски, затова ви моля да се сложите слушалките. дами и господа, благодаря ви, че имам възможност е, да говоря пред е, Комисията по петициите на Европейския парламент е, относно правата на европейските граждани. Достъпът до социални помощи е нещо важно за европейските граждани, засяга ежедневието им. Европейският съюз сега има възможност да покаже, че социалната пазарна економика е принцип, който действа на практика. В моите изследвания аз съм се насочил най-вече върху проблеми, свързани с студентските социални плащания и мобилността на студентите. Според мен това е добър начин да се разгледа достъпа до социални помощи. Искам да ви кажа, че всички европейски граждани, които отиват да учат в други държави членки, имат правото на социални помощи, така както и гражданите на приемащата държава освен специалните помощи за обучение. Има разлики в практиките, прилагани от отделните държави членки. Някои осигуряват а, а, такива помощи само за свои граждани, други за всички. Някои позволяват а, приносимост а, на тези помощи, т.е. да могат да се ползват и за обучение в други държави членки, други налагат ограничения. В моят университет, Техническия университет в Талин, имаме доста финландски студенти, които използват това, което плаща финландската държава за тяхното обучение, т.е. те допускат такава приносимост. Но системите за социално осигуряване са доста фрагментирани. Има има доста разминавания и това поставя гражданите на различните държави членки в неравностойно положение. Има голяма разлика, например, дали е работещ въпросният, въпросното лице, дали е работещ, дали се обучава, дали търси работа. Правилата трябва да са справедливи по отношение на всички. Но проблемът с социалните помощи към момента не може да се разреши лесно, защото държавите членки имат различни приоритети, различен административен капацитет, различно виждане, различни финансови възможности. Едно проучване, което беше представено по-рано, показва, че въпросите свързани с социалните права акцентират най-веще върху пенсиите, здравопазването, семейните надбавки и помощите при безработица. Аз искам да ви запозная а, с някои от а, а, петициите, като изразя и собственото си мнение. Пенсиите са сфера, в която са необходими спешни реформи. Имам колега в университета, професор, който вече мисли да се пенсионира. Работил е в Австрия, в Естония, Латвия, Швеция, Обединеното кралство през своя професионален живот и има правото на пенсия. Има право на пенсия от всички тези държави под една форма или друга. Но тъй като системите се различават, е много трудно да се изчистят плащанията, да се извърши координация, е необходимо дълго време. Този проблем е, изисква по-тясно сътрудничество между различните социално-осигурителни институти. Също има и петиция от е, един германски гражданин, който иска да получава пенсия от Гърция. Единствената възможност е да се обърне към е, вашата комисия по петициите. Подобни жалби са поступали и по-рано. Има от румънски граждани, тъй като а, не е получил а, наследствена пенсия. Има доста примери, които показват, че различните институти в държавите членки не се сътрудничат в достатъчна степен. Пенсионните институти в държавите членки трябва да си сътрудничат повече, да провеждат, може би, курсове за обучение, които да са съвместни или пък а, а, програми за работа в а, съответната институция за известно време. Има много хора в Европейския съюз, които са живели и работили в различни държави членки. И в бъдеще е, сигурно ще е по-скоро изключение дадено лице да е работило и живяло само в една единствена държава членка. И така броят на е, работещите в много държави по различно време ще нарасне. Когато сравняваме ситуацията с тази в САЩ, виждаме, че в Европейския съюз не е използван на целият потенциал на свободното движение на хора – което е от полза и за економиките, и за обществата ни. Същевременно, миграцията е доста щекотлив въпрос в момента. Много държави членки виждат миграцията между държавите членки като най-безболезненото решение на недостига на работна ръка. Вместо да се приемат хора от трети държави. Всяка система е толкова силна, колко най-слабото извено. звено. Разликите в пенсионните системи към момента изглеждат това слабо звено. Европейският съюз трябва да помисли как да се създаде общо европейска система, за да не може никой да изпадне от системата. Също сме изправени пред проблема различни помощи, като пенсионните плащания, също и щедрите семейни набавки. В Естония те се базират на вноски на базата на направени вноски при работодателя или на прослужено време. Хората правят вноски, трябва да има преносимост на тези пенсионни права. Но често трябва да се направи избор, който води до засилване на неравенството и до системна дис... дискриминация. В е, Естония имаме най-голямата разлика в заплащането между мъжете и жените, което ще засегне в бъдеще и пенсиите, които получават мъжете и жените. В здравеопазването са, е постигнат известен напредък. Имаме начини за координация. Що се отнася до семейните надбавки, тук все още съществуват проблеми. Това се дължи на факта, че семейните въпроси се а, разрешават на национално равнище и се регулират от националните законодатели. Повечето от държавите членки имат политики в подкрепа на семейния живот. Често предлагат щедри седмейни надбавки. Това въжи и за Естония. Аз работя в Центъра по човешки права в Естония и съм се натъквал на проблеми с схващането на това какво представлява семейство. Ние подкрепяме и еднополови двойки. Представяваме ги в съда, когато имат проблеми, свързани с регистрирането на гражданското си партньорство в съответните бази данни. Искам да обърна внимание на още два въпроса. Първо, социалните помощи е много чувствителна сфера и ако не бъдат изплащани, това създава несигурност, чувство за несправедливост. Могат да възникнат осложнения поради неправилни плащания или двусмислена интерпретация, както имаше такива случаи, шведския случай, който беше цитиран. Трябва да имаме механизми, да помогнем на хората, които се предвижват свободно, да могат да се защитят е, в подобни случаи. Друг проблем се отнася до свободно движещите се е, и отстояването на техните права. Това може да доведе до обратна дискриминация да се поставят гражданите на съответната държава в по-неблагоприятно положение, отколкото мигрантите, което ще се отрази неблагоприятно върху приемането на европейското законодателство. Времето ми изтича, но въпреки това искам да се спре на още един въпрос. Ние все още не сме достигнали до момента, в който революционното развитие на информационните и комуникационни технологии ще засегне и социално-осигурителните системи. Ние трябва обаче да имаме това предвид, когато се разработват нови економически модели, трябва да гарантираме социалните права, като свържем социалните помощи с заплахите, с, заплатите, с вноските, ние трябва да гледаме напред и да отчитаме развитието на технологиите, защото така можем да реорганизираме програмите, да ги направим по-справедливо и по-добре функциониращи, което иначе може да се стигне до допълнителна фрагментация на социално-осигурителните системи. Председателката, благодаря ви, господин Кеспер. Това беше много интересно изказване по тази чувствителна тема. Сега искам да дам възможност на колегите да поставят въпроси. Госпожа Кабезон Рис има думата. Първо ще изслушаме въпросите, след това ще дам думата за отговори. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да се извиня, защото бях на друго заседание и не можах да чуя всичко, но ще наваксам след това. Искам първо да кажа, че това, което чух, беше много интересно и то е свързано с правата на европейските граждани. Важно е да се спазва принципа за свободно движение. Той е залегнал и в договорите. Все повече хора трябва да ам, работят на друго място. Това беше на последствие не на последно място и следствие на кризата е много важно, когато работя в друга държава членка, да могат да се ползват от своите права. Държавите членки не винаги са готови да координират и хармонизират своите здравноосигурителни и социално-осигурителни системи. Европейските граждани по този начин понякога се настройват негативно срещу европейските институции. Да, ако подобрим ситуацията, ще подобрим и ам, възможността на гражданите се ползват от своите права. А, така или иначе говорим за една социална Европа. Това е желанието и на нашите граждани. Много интересни бяха вашите изказвания. Много въпроси имам, но ще се спра на един специфичен въпрос. Той често се задава и от гражданите за Европейската здравноосигурителна карта. С нея е свързан моя въпрос. По принцип тази карта е свързана с упражняването на определена професия и за това, че лицето плаща своите здравни осигуровки в своята роднина, родина. В моята страна през 2012 година беше прият закон, свързан с здравноосигурителната система и младите хора над 26 годишна възраст, които са без работа, губят правото си на здравна осигуровка. Това води до проблеми и за студенти, които са над 26 години, за самонаети лица над 26 години, Предполагам, че това е проблем и в други е, държави. Е, тези лица губят правото си на здравно е, осигурителна карта, която да въжи в Европейския съюз. Не знам дали имате данни за това по какъв начин се изпълняват условията за получаването на Европейска здравноосигурителна карта в отделните държави членки. Може би трябва да се стремим към някакъв минимум ам, от социални права и ам, за да може всеки гражданин да се придвижва свободно, да се ползва от всичките си права. Ако някой да а, обясни. Нека сега да получим отговор след този въпрос, като си имам предвид, че той е и доста сложен. Господин Вакле. Благодаря, госпожо председател. Европейската здравноосигурителна карта се издава от местните ам, компетентни органи се издава на лица, които са обхванати от здравноосигурителната система. Кои лица са обхванати се определят националното, не от европейското законодателство. Ето защо в някои страни тази европейска карта да се издава само за работещите, но в Испания не говорим само за работещите, за студентите, за самонаетите, за сезонните работници, за лицата, които не работят и нямат доход, но условията, при които а, лицата са обхванати а, от а, системата, се определя от националното законодателство и според него се определя издаването на Европейската здравноосигурителна карта. Надявам се, че отговорих на въпроса ви, госпожа Станалка. Uh, to... Въпросът ми е отправен по-скоро към представителя на комисията, но относно въпроса повдигнат от госпожа Алберти. законодателството ни трябва да бъде подобрено. И що се отнася до някои определения, не на последно място това, свързано с обичайното место пребиваване. Във връзка сега с, с работа на нашата работна група за правата на децата и на семействата. Определението за обичайно место пребиваване – не се а, тълкува правилно, защото деца се взимат от а, родителите им. Що се отнася най-вече до Бененото кралство и така нататък. Ако са, да речем, латвийски граждани, които пребивават в Обединеното кралство, те са наши граждани, няма значение дали са от Латвия, България или Чехия или откъдето и да са. Когато Когато има искания за прехвърляне на права или на деца, но когато някой искат да се възползва от правата си, тогава се казва, не, не, това са граждани на тази и тази държава членка. Трябва да се изясни как, как ще се тълкуват понятията за постоянно местопребиваване, за временно и така нататък. It seemed more like a statement, a very valid statement, more than a question. Това по-скоро не беше въпрос, а, гледна точка. Имат ли а, нашите гости какво да кажат по този е, въпрос? Комисията ще вземе отношение това, което казахте, когато им дадем думата. Има ли някой, който иска да зададе въпрос? Yes. Thank you so much, I would like to ask... Благодаря. Искам да попитам доктор Кармел. Дали има причина за не възможност за прехвърляне на семейни надбавки или други помощи, дали това е включено в анализа ви и е, дали има вече буки, извадени от електронната система за обмен на данни, свързани с осигуровките. Има, разбира се, рискове, които са отразени в регламента. И на следващо място, до каква степен отделните системи за изчисляване на пенсиите може да представляват проблем при прехвърлянето на пенсионните права. Благодаря ви. Uh, Благодаря. Относно нашия проект. Основанието за непрехвърляемост е неясно. Ние проведохме задълбочени разговори с мобилни европейски граждани и явно една от причините, като казвам, че сега сме още в един ранен етап нашето изследване. Хората просто не знаят. Хората наистина не знаят. И а, когато провеждахме нашето проучване, стана ясно, че няма разбиране, няма информация за това, защо е невъзможно прехвърлянето на социално-осигурителните права. Количествените данни, които представихме, обхващат тези, които са, се, са поискали такова прехвърляне на правата. Смятам, че можем да кажем, че ам, граждани се срещат с, с служители на компетентните органи и те просто не знаят как да тълкуват тези разпоредби, а, свързани с прехвърлянето на социално-осигурителните права, а, определението за постоянно пребиваване а, се тълкуват по-скоро съгласно националните разпоредби. Има проблеми с тълкуването или с а, ам, рестриктивно тълкуване на понятията. Има проблеми, които проистичат и от а, увеличаването на условията, свързани с, с социално-осигурителните права в много държави, а, членки. Липсва координация между държавите членки по отношение на хармонизиране на социално-сигурителните системи. Условията са много сложни на национално ниво и те трябва да се прилагат, защото държавите членки трябва да поставят условията, свързани с социално-сигурителните права. И от друга страна има определения заложени на европейско ниво и е трудно те да си ам, да се съвместят тези на европейско с тези на национално ниво, защото тълкованието е различно относно трансграничните работници. те бяха наша целева група също така. Има разпореди, които въжат специално за тях, но някои от участниците в нашето проучване не попадат в тази категория. Благодаря ви. Има ли някой друг, който иска да, да зададе въпрос? И аз имам всъщност въпрос, ако мога да го задам. Много проблеми бяха очертани и а, гражданите са се хванали за главата, не знаят въобще на къде да тръгнат. Дали някакви академични или емпирични данни могат да очертаят какви са проблемите и какви са решенията. Само когато очертаем един проблем, можем да му търсим решение. Е, липсва ли информация сред гражданите? Или пък гражданите които са млади, въобще не се интересуват за своите пенсионни осигуровки, защото са далеч от пенсионната възраст. Дали държавите членки не предоставят достатъчна информация, както Европейския съюз, дали бюрокрацията е причината. Ам защото определ... Е, има различни отдели в министерствата, които зашлевяват чамар на гражданите и не им обръщат, като не им обръщат а, внимание. Дали ам, самите граждани не плащат своите социални осигуровки не там, където трябва, защото работят на друго място. А, какъв е проблема? може би да ни дадете е, отговор от академична гледна точка и от е, практична гледна точка, доктор Камел. Съвсем накратко по правните пропуски. Всички тези фактори, които вие споменахте, дават своя принос, но има различни модели, които се опитваме да осветлим и не стават тук само за това, че младите граждани, които са мобилни, не мислят за пенсията си един ден, но има практики, които се прилагат и от правителствата, и от бюрократите, на които се предостави известна степен а, а, преценка. Относно пропуските в законодателството, имаше въпрос от един от депутатите, свързан с с възможността да се определи дефиницията за обичайно место пребиваване на европейско ниво. Това нещо много прогресивно трябва да даде възможност и, на, и се дава възможност на гражданите да упражняват своите социално-осигурителни права. Ако место пребиваването а, се очертае като условие, чрез което се дава право на а, социални осигуровки, това е нещо, което можем да приветстваме. В същото време смятам, и не съм юрист, но смятам, че до сега европейското законодателство предоставя възможност за гъвкаво, що се отнася до принципа за пропорционалност и лична преценка. В случая гасанието това е било обект на съдебно разглеждане, защото не е, било, не е била предоставена тази възможност. Определението за пребиваването трябва да бъде достатъчно гъвкаво и щедро, за да се дава възможност хората, които са мобилни, да се ползват от своите здравноосигурителни права в, в Европейския съюз. Да, явно, явно липсата на, на цели, липсата на ясни определения дава възможност държавите членки да играят с гражданите на пинг-понг. Ще кажа, че вътрешния пазар и Европейския съюз като такъв постоянно се развиват. Не говорим за един завършен процес. Социалните права също се развиват и то от кратко време, ако погледнете историята на Европейския съюз и економическите ам, основания, които се крият за всичко това. Социалните права не се разглеждат дълго време и процесът си тече. За да се стигне до един координиран подход, трябва време. Проблемът е много по-голям и много по-сложен и не може да се разреши а, така лесно. Тези проблеми ще съществуват и в обозримо бъдеще. Не можем да се отървем от тях. Трябва да навлезем в по-големи подробности. Трябва да има единен подход а, за свързан с социално-осигурителните права. Може би да се заде един съюз с обща социална осигурителна система, да има обединяване на самите системи, да се засилят човешките права и само тогава можем да говорим за ам, извличане на ам, всички ползи за всички граждани. В момента се движим много бавно, с малки крачки и няма едно решение, което може да бъде а, намерено. Не можем да кажем, да, ще направим това и всичко ще се оправи. Няма политическа възможност за такъв подход. Да, много е сложен проблема и а, има нужда от сложни решения. Съвсем накратко искам само да подкрепя казаното от доктор Каспар. По-рано от доклада на Миля видяхме, че има нужда от уточняване на законодателната рамка и това ще намали възможността за преценка която се предоставя на държавите членки, на техните компетентни органи. смятам, че държавите членки ще намерят все пак друг начин, за да заобиколят тези разпоредби, така че да има удобно на тях, така че не съм много голям оптимистка. Подкрепям казаното доктор Каспер. А, да, ние можем а, да прави малки стъпки, да информираме гражданите. И това е много важно. Проблемът е фундаментален помощите трябва да следват самия граждани, но те се плашат от държавите членки и трябва да има компетентна държава членка. А точно тук е проблема, защото няма сходство в законодателната процедура. Всеки е, заобикаля проблема. Мобилните работници винаги ще са изправени пред тези е, проблеми, ако няма независима е, социално-осигурителна система. Сега думата има комисията за 5 минути, моля, ако обичате. Благодаря. Здравейте. Тъй като има много малко време, няма да мога да се спра на всеки проблем по-отделно. Искам да благодаря обаче за това, че дебатът се провежда, дебата за социалните права и тяхната приносимост. За нас е много важно да идентифицираме пречките и да информираме гражданите за необходимостта от координацията на социалните права. Говорихме за пречките, но нека да Каже и нещо положително. По принцип, правилата функционират добре. Както бе казано вече днес, става дума за координация, не за хармонизация. Е, това е така, защото държавите членки, техните системи са много различни. Нормално е да има проблеми, да има пречки от време на време. Те пречки винаги се появяват, когато се нарушават европейските норми. В такива случаи ние се свързваме с съответната държава членка, свързваме се с административната комисия по социално осигуряване. Е, въвличаме Евродирект, е, Solvit и други инструменти. И така ние говорим или с административната комисия, или а, задействаме системата и пилот, в крайен случай задействаме системата, процедурата за неизпълнение на европейското законодателство. Сега ще се спра на някои действия от страна на Европейската комисия е, които имат за цел подобряване на функционирането на правилата. Най-напред за преносимостта. Това е правило. Има някои изчисле... изключения. През 2010 година това правило влезе в сила. Процедурата предполага само едно заявление да бъде подадено на местно равнище и съответната компетентна институция би трябвало да подпомогне преносимостта на правата да стане факт в приемащата държава членка. На следващо място въвеждаме електронен обмен на информация по социалните права. Надяваме се този проект да улесни обмяна на информация между социалните служби на държавите членки. На трето място искам да подчертая желанието на Европейския парламент желание за пилотен проект, свързан с Европейската здравна карта. Анализират се техническите възможности, чрез които могат да се подобрят, подобри преносимостта на правата за европейските граждани. Това са все инструменти, които, над, над които работим инструменти, с които се опитваме да преодолеем появяващите се проблеми. Естествено, нашата цел е европейските граждани да се възползват в пълна степен от своите права, включително и преносимостта им. На, на следващо място искам да кажа, че получаваме, че събираме статистика, свързана с социалната сигурност. Имаме мрежа, която подкрепя комисията в събирането на тези данни и тяхната преработка. Резултатите от тези анализи се публикуват на нашата интернет страница. И накрая с обичайното местопребиваване. Наистина имаме нужда от е, една дефиниция. В момента битува три дефиниции е, в различни законодателни актове. Има, освен това, и национални дефиниции на термина. Всяка от тези дефиниции има своята аргументация и цел, но трябва да знаем, че основната цел на регламента за социална сигурност е да внесе яснота. Когато имаме движение на граждани в рамките на Европейския съюз. Вероятно ще има нова версия, преработване на регламента до края на годината, като целта е да подобрим регулативната марка, рамка. Thank you very much. Thank you very much for the commission for that, uh... Благодаря на комисията за нейното изказване. И сега давам думата на госпожа Мецала. Тя ще направи заключението и обобщението на това изслушване. Благодаря. Благодаря на колегите, които се изказаха. Чухме за пречките пред европейските граждани, които се опитват да работят във вътрешния пазар на Европейския съюз. Аз съм член по комисията за вътрешния пазар. Ние знаем как функционира вътрешния пазар. Познавам тази перспектива, но пък е, Комисията по петициите ни дава една друга перспектива. Тя ни дава практическите проблеми, с които се сблъскват гражданите. Нашата цел е ефективно прилагане на четирите свободи. Виждаме какво трябва да се направи за това гражданите да имат истински достъп, ефективен достъп до четирите свободи. Благодаря на информацията, която ни бе представена днес. Благодаря за изследването по правата на гражданите. Това изследване би било важно за всяка от парламентарните комисии, които се занимават с правата на гражданите и тяхната преносимост. Социалните права на трудещите се. Това е нещо, което действително това е тема, която трябва да бъде обсъждано всички политически групи. Правата на трудещите се трябва да се укрепят. Ние всички знаем за социални ограничения, когато става дума от мигранти от е, различни държави членки. Не става тук да се обвиняваме взаимно, по-скоро трябва да ограничим негативните последствия за трудещите се хора, които решават да работят в друга държава членка. А те трябва да получават своите социални придобивки, защото това е важно за тях и за техните семейства. Както каза госпожа Алберти, трябва да преодолеем всякаква, всякакъв вид дискриминация, включително и тази на базата на происхода. Само така може да се укрепи функционирането на вътрешния пазар преносимостта на социалните права. Бе обяснено от господин Карман. Комисията ще преосмисли директивата за коментироването и ще подобри правилата за приложението на директивата. Затова ние с интерес очакваме пакета, който комисията ще представи по-късно тази година, пакета за трудовия пазар и за трудовата мобилност. Що се отнася до признаването на професионалните квалификации? Много е трудно понякога хората да се придвижват свободно в Европейския съюз. Доктор Киери се занимава с тази тема. Важно е със свободната мобилност на хората държавите членки да признават техните квалификации. Важно е гражданите да могат да сключват безпрепятствено граждански договори. Трябва да вземем на сериозно загрежеността на гражданите. И в същото време трябва да обсъждаме тези проблеми, както в съвета, така и в комисията. Укрепването на вътрешния пазар може да доведе до економически ръст във време, когато много европейски економики а, не функционират в пълния си потенциал – може по този начин да намалим младежката безработица и да поощрим инвестициите. Вътрешния, укрепването на вътрешния цифров пазар може да изиграе положителна роля тук. Имаме стратегията за <clears throat> вътрешния пазар. Тази стратегия е модерна, иновативна. Вътрешният пазар трябва да подпомогне мобилността на гражданите и да помогне, подпомогне създаването на нови малки и средни предприятия. От друга страна е важна защитата на потребителите. Потребителите трябва да знаят, че услугите и продуктите, които ползват, са безопасни. В контекста на цифровия пазар трябва да запазим интелектуалните права, авторското право, както и правата, защитим правата на всички самонайти лица, които работят в тази сфера. Трябва да знаем, че авторското право е единствения начин да защитим правата на създателите, на творците и на потребителите. Като съ законодател парламентът се старае да намали тъжеста. Допълнителната административна тежест, която може да се появи при трансгранични сделки. Много неща трябва да се направят все още, например геоблокинга, достъпа до културно съдържание отвъд граница. Е, много от нас ползват Netflix, като потребители ние трябва да може да закупуваме съдържание, независимо от това къде се намираме. Гражданите смятат, че тези неща са много важни за тях, а ние като техни представители трябва да предложим разумни решения. И накрая. Говорим за прилагането на договор от Маракеш. Тук става дума за правата на незрящите. Хора с увреждания, техните проблеми трябва да са отразени в нашата работа. Затова повтарям ангажимента на нашата комисия да се занимаваме с тези въпроси и да се стараем за решаване на проблемите, които ни се представят от нашите вносители. Благодаря the panelists of this third session, Dr. Carmel, Mr. Vaklet, Dr. Alberti and Dr. Kasper. Председателката благодаря на доктор Алберти, на доктор Каспер, на всички експерти. Сигурна съм, че нашите зрители по интернет са видели колко интересно е нашето заседание – защото проблемите са проблеми на студентите, на работещите, на пенсионерите. Проблемите са на лице. Аз се надявам да им предложим обаче да